обявява свободно място 16 юли в съответствие с трето правило, параграф 3 и 4 на правилника, Комисията по правни въпроси на срещна 5 юли, провери мандата на госпожа Бела Ковач от 31 май, 2010 и госпожа Илди Когал Пелч и господин Кит Тейлър, считан от 2 юни 2010 и господин Лукас Хартонг и господин Ян Мулдер, считан от 22 юни 2010. Ето защо предлагам тези мандати да бъдат потвърдени. Има ли коментари? Мандатите с това се потвърждават. Протоколът ще бъде представен на